от вчерашното заседание и приятите текстове са на ваше разположение. Има ли възражения по тях? Не виждам. Тоест, протоколът е одобрен. Вчера